Liebe Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, скъпи гости! Изключителна чест за мен е да ви представя тази годишният носител на наградата Сахаров, господин Денис Муквеге и неговата жена Маделин Мапой. Те са наши гости в Европейския парламент. Те са дошли от Конго. cher dr mukwege madame soyez les bienvenus au parlement européen. erlauben sie mir bitte dr mukwege Позволете ми, доктор Муквеге, преди да почета вашият изключителен принос, да поздравя още няколко наши гости, които имат заслуги за правата на човека и свободата на словото. Тук са нашите представители на движението Евромайдан, е, Елисавета Шепетелникова. Искам да ги поздравя най-сърдечно с добре дошли тук при нас. Шепетелникова. Вие, госпожо Шепетелникова, вашите колеги и приятели показахте невероятна смелост и се борихте за по-светлото бъдеще на вашата държава. Вие се борихте, за да можете да живеете в една по-свободна и демократична Украина. Искаме да ви уверим в нашата солидарност за вашата борба. Искам да ви представя Динара Юнус, дами и господа. Вие дойдохте днес при нас, като заместник на вашата майка Лайла Юнис. Тя не може да е сред нас, защото все още лежи в затвора. Сърдечно добре дошла госпожа Юнус. Юнус. Госпожа Юнус беше номинирана на наградата Сахаров. Тя е основател на Института за свобода и демокрация. Тя се бори за човешките права в Азербайджан. Европейският парламент призовава правителството на Азербайджан да освободи незабавно а, затворницата, която има крехко здраве. Предлагам да изпратим парламентарна делегация, която да посети госпожа Юнус. За сега не успяваме да получим разрешение и за това апелирам да получим от азербайджанските власти достъп до госпожа Юнус. Това обстоятелство е неприемливо и Днес присъствието на нейната дъщеря сред нас е изцяло символичен акт. Уважаеми дами и господа, много по-добре, отколкото аз мога да го опиша, ще ви разкаже един филм, който ще видим за работата на господин Денис Муквеге. diese beeindruckenden. Този вълнуващ филм разказва много за вашата работа, господин Муквеге. Вие сте вълнуваща личност и в същото време скромен човек, който е посветил живота си на опазването на човешките права и свободи. Неуморен лекар, който при най-тежки обстоятелства се опитва да облегчи жестоките страдания на жените. Въпреки това, можем да си представим какви страдания вие срещате ежедневно в организираната от вас болница Панци. От името на моите колеги изказвам най-дълбокия си респект върху онова, което вие извършвате всеки ден. Вие се превърнахте в безстрашен мъж, който се изправя срещу най-жестокото насилие, извършвано върху жени и момичета, станали жертва на сексуално насилие. Вие сте облегчили страданията на хиляди жени и момичета. Вие сте протегнали ръка към тях, за да оздравите тяхното усъкътено тяло и усъкътените им души. Вие осъждате използването на масови изнасилвания като оръжие в военни конфликти. Вие казвате, че тези изнасилвания са част от една стратегия. Изнасилванията винаги са брутални, нечовешки и ние ги осъждаме, но трябва думите ни да бъдат последвани от дела. И за това трябва да се опитаме да предотвратим ненаказуемостта на престъпления, извършени в въоръжени конфликти. Ако се изнасилва по заповед от командването, това е военно престъпление. И тези военни престъпления трябва да бъдат наказвани както следва. все още в Демократична република Конго стават такива масово изнасилване. Същата беше съдбата на жени в Сирия, Ирак, Руанда, Босна Херцеговина и в рамките на други въоръжени конфликти. Почти всички престъпления останаха ненаказани. Европейският парламент призовава правителството на Демократична република Конго, както и правителствата в други държави, в които тези престъпления се случват, за да предотвратят ненаказаемостта на изнасилвачите и на насилниците и да предприемат всичко, за да осигурят на жените свободен достъп до правовата система. Уважаеми господин Муквеге, вие сте лауреат на наградата Сахаров за свобода на мисълта, за вашата работа като лекар и като борец за свободата и правата на жените, за справедливост и мир във вашата държава. Надявам се, че с общи усилия ще успеем да променим съзнанието у хората и да предотвратим използването на изнасилването като оръжие в конфликти. Това е отвратително престъпление, което с всички наши сили ще се опитваме да изкореним. Вчера вие казахте, господин Муквеге, един, едно изречение, което ме впечатли. Вие признавате на всички тези жени, на всички тези млади момичета от моята страна или от други страни статута на жертви, на които дължим справедливост. Гордея се да връча тази годишната награда Сахаров за свобода на мисълта на господин Денис Муквеге от Демократична република Конго. Господин Муквеге, имате сега думата. Господин председател на Европейския парламент, дами и господа представители на европейските народи, скъпи гости, с, с голям, с дълбоко смирение и много надежда получавам днес наградата Сахаров за свободата на мисълта. Тази година вие отбелязахте тържествено годишнината от 100 годишнината на Първата световна война. Европа смяташе, че тази война ще бъде последната и че цивилизацията ще възтържествува. Но, за съжаление, не 30 години по-късно човешката лудост отново взе превес от тогава насам вие избрахте мира, вие решихте да живеете заедно в общество, което зачита свободата и просперитета. В все по-нестабилно по-нестабилен контекст, в който няма сигурност, където има все повече и повече огнища на конфликти, особено в непосредствена близост до Европейския съюз. Бих искал да благодаря на европейските народи за това, че осветлиха трагедията, на коя, която е тази на конгуанските жени. В свят, в който е, ценностите се сринаха, в който насилието става банално и придобива все по-ужасни форми. Да отхвърлиш насилието означава да бъдеш дисидент. Като осветлихте и насочихте вниманието към това, че жените трябва да бъдат защитени в моята страна, вие привлекахте вниманието към една от най-големите катастрофи човешки катастрофи в света. Вие казахте, че в региона на големите езера решението, мирното решение на конфликта е приоритет на Европейският парламент. Чрез тази награда вие осветлихте борбата, водена от конгуанските жени от 15 години насам. Вие признахте, че те страдат, но ни вие също изтъкнахте тяхното достоинство и тяхната смелост. Monsieur le Président, господин председател. В региона, региона, в който живее, е един от най-богатите на тази планета. Въпреки това, огромната част от населението живее в ужасна бедност вследствие на нестабилност, липса на сигурност и лошо управление. Тялото на жената се превърна в бойно поле и а, е, оръжие. Последиците са ужасни и се са ужасни за, за, за, ця, за цялото общество. Семействата из, изчезват, се раздират и закона на вождовете на войната се налага в отсъствието на правовата държава. Става дума за една бойна стратегия, която е страшно ефективна. Конгуанската държава и институциите са прекалено крехки, за да защитат населението и да откликнат на основните му нужди. Господин председател, едва ли има ден, в който новините от моя регион да не съдържат човешки драми. Миналата седмица повече от пет души е, са били убити с мачет заклани в източно Киво. Бременни жени изкормени, бебета усъкътявани. В продължение на месец и половина повече от 200 души са загинали убити с жестокост. Аз като човешко същество не бих искал да говоря за тези отвратителни престъпления, на които са жертва моите съграждани. Но как да мълча, когато от 15 години виждаме това на което дори окото на хирург, с което дори окото на хирурга не може да свикне. Как да мълча, когато знам, че тези престъпления срещу човечеството са планирани и че целите са економически. Как да мълча, когато тези економически причини е, направиха така, че изнасилването да е оръжие в войната, военно оръжие всяка, във всяка изнасилена жена аз виждам моята жена. Във всяка изнасилена майка аз виждам моята майка. Във всяко изнасилено дете виждам моето дете. Как мога да мълча? Кой, кое човешко същество, което притежава съзнание, може да мълчи, когато му донесат бебе на 6 месеца, чиято е, вагина е била обект на пенетрация или в която са вкарвани остри предмети. Едно изнасилване е тежко престъпление, което, срещу което трябва да реагираме. В моята страна стотици хиляди жени са изнасилвани. Хиляди деца се раждат вследствие на тези изнасилвания. И стотици хиляди умират вследствие на въоръжен конфликт. В останалия свят всички биха реагирали, но в в, нашата, е, в нашето общество. Тези престъпления се разглеждат като происшествия. Това е символ, че моето общество е травмирано от насилието, в което няма политическа отговорност. Просто ние нямаме хуманни чувства. Господин председател, много време и много енергия са необходими, за да се бориме с насилието. Хиляди жертви са свидетели на желанието на нашият народ да има мир и справедливост. Има решения. И тези решения обаче изискват истинско истинска политическа воля. В момента се намираме в критичен момент. Рамковото споразумение за сътрудничество и мир не трябва да остава само един документ на хартия. Вие като исторически партньор и донор направете всичко възможно. Вие, Европейския съюз и народите на Европейския съюз, защото това споразумение да може да влезе в сила. Това за нас е споразумението на надеждата. Трябва всички усилия, економически, финансови, дипломатически, политически, да спомогнат за решаване веднъж завинаги на проблемите и конфликта в региона на големите езера. В Народна република Конго, Демократична република Конго, трябва да се оздравят институциите и да се спре конфликта на изток. Реформа в областта на сигурността е най-важната институционна реформа и трябва да бъде първото нещо, което трябва да направи конгуанската държава, за да може да защити гражданите и гражданското население. Трябва също така да се бори срещу безнаказаността на престъпниците и безнаказаността на онези, които извършват насилие над жените. Няма да има економически и социален мир без зачитане на правата на човека. Няма да има мир и економическо и социално развитие без зачитане на правата на човека, без компенсации на жертвите на насилие и е, на останалото насолени, без, без механизми за опознаване на истината, за да можем наистина да стигнем до помирение. Господин председател, човешките права са не само основна ценност на Европейския съюз, но и една от целите на Европейския съюз за разпространение в света заедно с правовата държава, демокрацията и стабилността. Това е наистина добавената стойност на Европейския съюз в сравнение с другите международни партньори. Но а, е, реал политика понякога доказва, че економическите интереси вземат превес над човешките права това е, регламента, който ще разгледате е, в близко време за справедлива търговия с е, ресурси, трябва също така да се отнася за готовите продукти тук на Запад, както и за суровините в Африка. Ние бихме искали всеки всички политики да бъдат по-целесообразни, по-последователни и в тях да се включват човешките права. Човешкото достоинство трябва да бъде в сърцевината на економическите и финансовите политики. Нашата страна има огромен потенциал и с по-отговорна и прозрачна търговия ще имаме възможност да се развиеме, благодарение на нашите природни ресурси, но също така благодарение на човешкия ресурс, който не трябва да бъде експлуатиран за, в името на някои в един контекст, който няма нито война, нито мир. Господин председател, ние ще можем да сложиме край на насилието спрямо жените, само ако вие сте с нас. Така че тази, тази, тази награда е за всички онези жертви на насилие в целия свят. Защото промяната ще дойде от тези жени, смели, достойни, които ни вдъхновяват в ежедневието. Тази награда е за всички онези правозащитници, които всеки ден се борят в трудни усилия, далеч от светлините на прожекторите и които помагат на жертвите да устояват правата си и да, да накарат институциите да станат по-отговорни. Бихме искали е, да благодарим за смелостта и е, отзивността и е, упорития труд на всички от Панзи, на хуманитарната агенция ЕКО, която ни подкрепя от 10 години. Без тях ние не бихме могли да бъдем днес сред вас. Днес всички заедно, тези, които взимат политически решения, гражданите, мъже и жени, ние трябва да определиме червената линия срещу насилието, срещу войната, за едно по-добро бъдеще за нашите деца и нашите внуци, в по-добри условия, за да могат те да се развиват и да помолим на онези, да помогнем на онези, които бяха жертви, да погледнат на бъдещето с известна надежда. И нека, позволете ми да в заключение да се обърна тук от пленарна зала към моите съграждани. Скъпи съграждани, нашата нация, Демократична република Конго е наша собственост. Тя ни принадлежи. Принадлежат ни природните ресурси, човешките ресурства, е, институциите. Ние всички сме отговорни за тях. Ние, конгуанския народ, трябва да създадем законите, да дадем насоките на нашето правителство, на нашата политика в интерес на всички, а сега не само на една шепа. Le prix Sakharov qui nous наградата Сакаров, която, при, взем, която получаваме днес от Европейския парламент, е за всички вас. Това е награда за свободата на мисълта. Право, което ни бе отнето право, което ние като, като че ли загърбихме вследствие на страх и репресии. Но това право е наше. И европейските народи чрез своите избранници ни подават ръка, за да спечелим отново това свое право, за да се бориме за мир, демокрация и прогрес. Днес пред очите на целия свят Европа изразява своята солидарност. Тя ще ни супровожда в нашата борба към едно достойно бъдеще. Нека да вървиме заедно защото веднъж и завинаги да има мир и справедливост в Конго и да имаме по-обещаващо бъдеще. Моята страна е болна, но с нашите приятели от, цветия, от целия свят ние ще лекуваме нашата страна и ще я излекуваме. Благодаря ви.